корекция в прият текст от парламента и съгласно член 231, ако не постъпят възражения от политически групи или от 40 депутати, ще считаме, че се одобрява и ще бъде включен в протокола на заседанието. Ich habe nun einen Antrag auf Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Господин Глецос поиска думата по процедурен въпрос. Уважаеми колеги, множество деца в Гърция са изправени под риска да не могат да ходят в детски градини. Ситуацията е тревожна и считам, че комисията трябва да се заеме с този въпрос спешно, както и с други сходни въпроси, които разстройват хората в Европа. Жан-Клод Юнкер предприе недемократични, неприемливи стъпки, давайки указания на гръцкия парламент. С какво право го прави? Господин Глецос, господин Глецос, казва председателят. А колега. Уважаеми колега. би било добре това, което казахте току-що, да ни бъде представено в писмен вид. и да се спази правилника. Вие поискахте да се изкажете по политически по процедурен въпрос, а всъщност да правите политическо изявление. Това имате възможност да го направите като едноминутни изказвания по-късно. Ако имате подобни мнения, господин Глецус, по-добре се запишете за изказвания по процедурата на едноминутните изказвания. Господин Ламбертс, по процедурен въпрос ли? От името на моята група искам да се включа в дневния ред на тази сесия на парламента дебата и резолюция по работната програма на Европейската комисия. Председателят прекъсва. Това не е също процедурен въпрос. Ще минем към дневния ред малко по-късно. И тогава ще може да направите това предложение. трябва да се спазват правилата. Аз самия съм бил председател на политическа група,